за следващата следващото ни разискване. Но преди това имам няколко много важни коментари. Съгласно член 128 от правилника за дейността на Европейския съюз, председателите получиха искане от 283 членове на Европейския парламент за създаване на анкетна комисия относно уредите за измерване на емисиите газове в сектора на автомобилостроението днес след обед. Председателският съвет взе предвид това искане от повече от три четвърти, извинете, от две трети на от четвърти от членовете на Европейският парламент и вследствие ще бъде създадена тази инкретна комисия. Предложението за решение Б8 1424 наклона черта 2015 е на разположение на вебсайта на Европейският парламент. Парламентът ще се изкаже по това предложение в началото на гласуването утре. Измененията към това предложение на председателският съвет относно съставът и броят на членовете на анкетната комисия могат да бъдат подадени до 20 часа тази вечер. Парламентът ще вземе решение за назначаването на членовете на анкетната комисия на 19 януари 2016 година. А сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. А, искате думата? Заповядайте. Господин Мариас, благодаря, господин председател. Чух вашето съобщение. Казахте, че има предложение и можем да внасяме изменения към това предложение само до 8 часа вечерта. Тоест имаме още около час. Това не е демократично, процедурата не е добра, имаме нужда от достатъчно време не може да ни казвате, че трябва да правим конкретно предложение само в рамките на един час. Мисля, че трябва да отхвърлим това предложение. Председателя, всъщност няма възможност за дебат по тази тема. Знаете какви са правилата. Решението е взето от председателския съвет. И те задават графика и сроковете за работа. По отношение на самото решение, ние можем само да го отбележим. Извинявам се, но няма възможност за дебат. И сега стигаме до изявление на върховния представител по темата 20-та годишнина от мирното споразумение от Дейтън. Ще дам думата на господин Шмидт. Той се изказва от името